we printing in English? So, ladies and gentlemen, please be seated. И така, дами и господа, моля заемете местата си. Унези, които желаят да напуснат залата, да го направят, но да го направят бързо, защото ние трябва да продължим своята работа. Искам да приветствам сега господин Кун Ферфаке, управляващ директор за Африка в службата за външна дейност, който ще ни информира за последните събития в Етиопия, Судан и Южен Судан. Бихме искали да чуем от вас какво става в тези страни. На 18 април в длъжност стъпи нов министър-председател, очакваме промяна в политиката. Но заедно с това, миналата седмица имаш опит за преврат. Искам да ви попитам за предстоящите избори и как Подкрепя Европейския съюз Етиопия в този деликатен момент. Доколкото разбирам, на последния съвет по външни отношения беше обсъден Судан. Бихте ли ни информирали за това какво става там, особено след мисията на финландския министър-председател? Колеги, разполагаме точно с време точно до 11 часа, защото тогава очакваме Майя Сандо. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че поканихте службата за външна дейност и за това, че поставяте Африка в дневния ред. Това говори за огромното стратегическо значение на Африка в Европейския съюз и Европейския парламент. Европейския съюз промени своя подход и искам да кажа, че в края на следващата година Европейския съюз ще бъде домакин на следваща среща на върха Европейския съюз Африка, тук в Африка. Тогава ще се консолидира новия по-политически подход, който се основава на общ интерес. Подход, който възприехме след последната среща в Абиджан и разбира се, както предложи господин Юнкер, възприехме по-економическо измерение, но също така измерението сигурност, миграция и Африка сега е много важен континент за многостранното сътрудничество. С радост ще се върнем да разговаряме с вас винаги, когато ни поканите. Сега региона на Африканския рок – заедно с Сахел е региона, в който външната политика на Европейския съюз в Африка е най- развита, там се обединяват всичките ни интереси. Споменах измененията в климата, споменах миграцията, има и економически интерес към свободен достъп до Червено море и всичко това е свързано с стабилността и стабилността в рога. Ключова страна е Етиопия. Тя е твърде голяма а, страна, за да е, не се интересуваме от нея, с население от над, над 100 милиона. Страната е в а, преход. Знаете, че имаше политически промени. Последния министр-председател подаде оставка през 2018 година и сегашния министр-председател пое властта. За президента Абие е от представител на една от етническите групи. Това говори за големите промени в Етиопия. Министър-председателят започна важни политически економически реформи, върна, освободи политически затворници, отвориха се медиите, революционен опит за сближаване с Еритрея и също така започнаха важни економически реформи. По този начин се започнаха да се активизират сили, които трудно се подават на контрол изграждат се на нови взаимоотношения между етническите групи, възникнаха и етническо напрежение между групите. Има потенциална заплаха срещу а, новия ред. На 22 юни бяха, беше убит а, а, ръководителят на армията на а, регионалния щат Амара. Европейския съюз подкрепя напълно министър-председателя, комисарят Мимица беше на посещение там госпожа Могерини се срещна с тях и ние даваме пълната си подкрепа за да се извършат реформи в економическата и политическа страна. 1,6 милиарда евро бяха инвестирани в Етиопия, в сътрудничество за развитие. При след последното посещение на комисария Мимица беше, бяха обсъдени 100 милиона допълнителни средства в подкрепа на реформите. От политическа гледна точка ние сме готови и подготвяме подкрепа за изборите и обсъждаме най-добрият начин да се направи това. Поради етническите напрежения има хуманитарна криза, 1 милион вътрешно разселени лица, и е необходимо да се намери баланс, тъй като и се оказва огромен натиск и политиката в крайна сметка влияе върху положението на разселените лица. За Судан в понеделник аз бях домакин на заседанието Приятели на Судан преди това имаше обсъждане в съвета по външни отношения, имаше и мисия на Финландия, както и мисия от името на върховния представител. И имаме уникална възможност нещата да се урегулират след 30 години диктатура. Както знаете, господин Башир беше отстранен с, с превратно основното предизвикателство е мирния преход. И е забележително това, че промените се извършват по мирен начин. Беше подписана политическа декларация от двете страни, от военните и от опозицията, но все още предстои работа и имаме нужда от конституционен документ, преди да се приеме конституционен документ. И разбира се, преходът ще бъде много сложен, когато започне. Ние настояваме прехода да се ръководи от цивилни лица, но разбира се има огромен военен, полувоенен апарат и няма да бъде лесно да се осъществи реформа. Възникват въпроси с безнаказаност и имунитет, особено по отношение на нападенията от 3 юни, когато загинаха 130 души в Хартум. Има огромни очаквания сред населението и економиката е в отчаяващо състояние след години лошо управление и загубата на приходи от петрол поради конфликта с Южен Судан. Очевидно има потребност от социална защитна мрежа. Дългосрочната перспектива е свързана с облегчаването на дълга, и дълга. Той възлиза на 60 милиарда и трябва да се намери решение на този проблем. Какво направихме в Европейския съюз? Предприехме мерки от външния министр на Финландия, но ние също, Федерика Могерини, участва активно. Целта е да помогнем на Африканския съюз и на региона да постигнат споразумение с. Трябва да намерим начин да работим заедно с тях в подкрепа на гражданския преход. Трябва да се, да се тръгне по пътя на демокрацията, отвореността. Трябва да се работи и в областта на економиката вече е мобилизирано сериозно финансиране в подкрепа на Судан, което трябва да бъде насочено по открит и прозрачен начин към а, економическото развитие. На заседанието на, приятели, на групата Приятелите на Судан ние формулирахме цели и инструменти – най-трудното ще бъде управлението на очакванията у населението, които искат демокрация, стабилност и просперитет. Както казах, този процес ще бъде продължителен. Мирът няма да се установи много бързо, но Европейския съюз е готов да играе своята роля. Заедно с колегите от Девко ние работим с пакет за подкрепи. Разбира се, няма да е на нивото на това, което ще мобилизира страните от залива, но ще помогне да се отговори на очакванията на гражданите в подкрепа на преходното правителство и с оглед на изборите след 3 години. И накрая няколко думи за Южен Судан – Там ситуацията не е толкова динамична, не е толкова положителна след отделянето през 2011 година тази нова страна е в е, гражданска война. Възобнови се мирното споразумение през 2018 година. За момента то не дава резултати прекратяването на враждебните действия се запазва, но не можем да говорим за политически процес. Няма а, процес на взаимодействие, диалог между управляващи от, а, от опозицията. Все още не е достигнат етапа на приобщаващото управление. Европейския съюз подкрепя механизми, финансово, подкрепи финансово механизмите за наблюдение на споразумението. Е, ние сме готови да оказваме подкрепа, но искаме да сме сигурни, че страните са готови да следват мирния процес. Хуманитарната помощ в Южен Судан е ключов елемент за Европейския съюз. Ще спра до тук, господин председател, и ще дам възможност за въпроси. Благодаря, господин Верваке. Сега имаме възможност за въпроси и отговори. Бъдете максимално кратки. Госп... Сега най-напред от НП. Благодаря за този преглед за Етиопия, Судан и Южен Судан и за посещението на госпожа Могерини и господин Мимица. Моят въпрос е свързан с, с съчетанието на помощта за развитие, която се предоставя на Африка. Измерват ли, измерва ли се по някакъв начин ефективността? Използва ли се това като инструмент в а, преговорите? И как стоят нещата с мирното споразумение с Судан? Ще... Какви са вашите прогнози за това дали ще се задържи до следващите избори? Госпожа Арена от а, името на социалистите благодаря. Имам един въпрос за Етиопия. Всъщност, вие Споменахте постигнатия напредък по въпроса на правата на човека и също така организацията на изборите през 2020 година. Председателя на избирателната комисия е бивш опозиционер, много е интересен неговия профил, но Европейския съюз по какъв начин подпомага избирателната комисия? Тя ще бъде много важен фактор по време при изборите през 2020 година. Господин Нарт от името на Обнови Европа. Благодаря, Дейвид. Най-напред искам да задам въпрос за Етиопия. Тя има философска конституция – тя позволява самоопределене, но това е единствената страна, която теоретически го допуска и след това на практика а, го потиска с огън. А, що се отнася до етническата група Садан, тъй като че ли искат да създадат своя държава в държавата какво бъдеще може да има от гледна точка на вътрешната стабилност. Сега за Судан. От, нез, от независимостта му той се управлява от военните апарата за сигурност. Какво може да се направи? Знаете, че в момента Судан е ключова сила под ръководство на Мехмеди. Той е наемник, убиец. Какво може да направи Европейския съюз, така че изборите да не, се, да не доведат до установяване на военна власт. Що се отнася до Южен Судан, там не става дума за сигурност, а за междуплеменни войни между две племена. Знаете, че временният президент е в съюз с Селека в Централно-Африканската република, който е радикален ислямист. Какво може да направи Европейския съюз, така че механизма за контрол за Европейския съюз, който в момента не съществува, да се превърне в инструмент в преговорите в помощ на населението? А, сега от името на зелените, госпожа Талбадел. Аз имам въпрос за Южен Судан. През 2011 година с тогавашния външен министр участвах в Общо събрание на ОНЕ, когато Южен Судан получи независимост. И след това водихме много интересни разговори с делегацията и те ни казаха, внимавайте, имайте предвид, е, че все още имаме нужда от вашата подкрепа, независимо от разделението, защото ситуа... сигурността в страната по никакъв начин не е гарантирана. Аз следя процесите, макар и от разстояние, но се питам дали не избързахме много с независимостта, без да се осигури подкрепа, помощ за развитието. Може би трябваше да дадем малко по-ясен мандат на хората, за да може процеса на разделяне да премине по по-мирен начин. Също така аз се питам, освен с основните потребности, като храна и така нататък, от какво има нужда по-специално, за да осигурим перспектива за младите от економическа гледна точка и също така научни изследвания. Не знам дали Европейския съюз има някакви планове. Благодаря. Господин Берг. Благодаря, господин директор. Аз имам въпрос за Сомалия. През 2019 година имаше избори в Пунтланд и през 2021 година също ще има и избори. Смятате ли, че това ще има отрицателно въздействие от отражение върху Етиопия и региона като цяло? Госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Господин директор, от доста време насам сме свидетели на ограниченото представителство на парламентарните сили, което не ни дава възможност да изградим здрава връзка. Въпреки, че среща на върха в Абиджан беше много плодотворна. Как, как, как бихте характеризирали средата, в която се провеждат избори. Ние ще участваме активно в наблюдението на избори. И второ, бихте ли казали нещо повече? за тенденциите в областта на сигурността ангажираността на отделните страни от Африканския съюз. Благодаря и от името на групата на Обединената левица. Благодаря. В Етиопия има нов министър-председател от една година насам. Това доведе до мир с Еритрея, което е положително. Също така има напредък по отношение на свободата на изразяването на тази събота и неделя. И има нови проблеми, е, избухнаха конфликти, при които загинаха хора. Това ни тревожи. Е, защото различни етнически групи настояват за своите права пред правителството и как може Европейския съюз да помогне в този процес с оглед на това, което се случи през събота и неделя. Сега за Южен Судан. От сега след доста години конфликти има примирие, също така трябва да се помогне за решаване на граничния спор. Има примирие за още 6 месеца, но като че ли няма достатъчно посредници в този конфликт. Смятате ли, че Европейския съюз трябва да бъде по-активен посредник в тази ситуация? И всъщност, кой е ключът към политиката? към 5 милиона суданци, които са беженци в Етиопия и други страни. В Судан имаше преврат срещу Омар Башир. Сега има преход на властността. Но правителствените сили през юни е, потушиха мирен протест. 130 души загинаха. Имаше масирани е, репресии. Освен това, Египет и Саудитска Арабия и Обединените арабски мирства оказват подкрепа на усилията срещу Йемен. И на 16 юли имаше среща в Брюксел – и сега, като че ли се очертава принципно споразумение, правителството ще се ръководи от граждански режим, но ще трябва да видим а, как ще се развият нещата. Да, да, приключвам, господин председател. Освен това, а, ние се подписахме под процеса от 2014 година за подкрепа на силите в Судан. А, правилно ли постъпихме, когато сключихме споразумение с суданските власти. Господин Вервак, имам още двама а, оратори, а, след което повече трима. Повече няма да приемам заявки, господин Микса. Благодаря. Можете ли да ни дадете повече информация по една тема, която е от значение и за политическите отношения между страните в региона и за социално-економическото развитие на региона? Става дума за споровете за разпределянето на водата от Нил и използването на резервуари за тази цел. Благодаря. Великобритания ще има нов министр-председател, така че дам думата на господин Бенан. Няма да споменавам е, думата Борис, името Борис. Става дума за финансирането, за е, контрол на миграцията чрез процеса от Хартум. Има доклади от медиите, които показват, че непряко паравоенни групировки получават европейски средства като доставчици на някои от услугите. Също така някои от съобщенията в медиите показват, че те участват в трафик на мигранти – кои, а, а, вместо да контролират този трафик. Що се отнася до споделението за споделяне на властта, на фалшиво ли е то според вас, за да спаднат протестите или е действително? Още един въпрос. Етиопия. Бях в Етиопия три седмици миналата година и разговарях с много млади хора, наскоро завършили. И те силно подкрепяха своя новото правителство. И независимо от това, от коя етнос проистичаха. Арома или Тигрейн. Има различни етнически младсинства в Етиопия. Искам да направите коментар по тази тема. И накрая Урмас. От интерес Европейския съюз е Международния наказателен съд и за в бъдеще да бъде високо уважавана организация. Както знаем, Международният наказателен съд вече от години изисква присъствието на, на господин Албашир. Смятате ли, че това има шанс да се случи? И може ли и Европейският съюз да изиграе някаква роля за насърчаване на новите власти в Судан да приложат изискванията на Международния наказателен съд. Благодаря. Много бяха зададените въпроси. Господин Ферфаки, разполагате с 10 минути за отговор. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите страна по страна. Първо за Етиопия. Какво се случва в Етиопия? Е, всъщност, е, все повече ще виждаме такива събития в Африка. Едно е, младо поколение настоява да участва в економическото развитие и в политическото развитие на страната. От, настоява обществото да стане много по- приобщаващо. Същевременно е Етиопия е много сложна страна поради историята си, поради етническия си състав, поради федералната си структура и действително регионите могат а, да изискват определен статут. Видяхме това и в Сидама, но това трябва да се направи, следвайки конституционните разпоредби и част от този процес е провеждането на референдум. Случващото се в Етиопия в момента всъщност е следното. Министър-председателя започва реформи, но е, старото поколение против, тях и а, е, има центробежни федерални е, сили, които също са против. Е, младото население е, пък дава своята подкрепа. 360 милиона евро подкрепа е, тази и следващата година отиват за реформите в Етиопия. Целта е да се постигне економически растеж. И е, първото нещо, което трябва да може да постигне новият министр-председател, е именно економически растеж, нещо с което да покаже, че има смисъл от реформите. И това означава, че нашите инвестиции всъщност са насочени именно към този тип реформи. Е, насочени са и към политически реформи, подкрепа за изборите, за гражданското общество, за диалог между политическите партии. Водим разговори с новата избирателна комисия и нейния председател, за да видим как могат да се проведат изборите възможно най-добре. Да я предстоят следващата година и се надяваме Европейският съюз да може да изпрати мисия за наблюдение на изборите. Освен това, имаме информация и от предходните мисии за наблюдение на изборите и е, съответни препоръки и сега настояваме тези препоръки да се спазят. Има рискове, разбира се, но има и една огромна възможност пред страната и се надявам, че заедно, е, оказвайки подкрепа на министър-председателя, ще успеем да създадем условия нещата да протекат възможно най-добре. Освен правеното в Етиопия в момента, имаме и регионални ангажименти, борим се за постигане на свързаност между страните, там и економически връзки, и транспортни връзки, и сътрудничество в областта на сигурността в регионален план. Това е благодарение на усилията, положени от върховния представител на срещите на, с външните министри от региона, които се провеждаха на, на всеки 6 месеца. Тя ма, се опита да направи това и с министрите от страните от Сахел, но там резултатите все още не са достигнали задоволителна степен. Що се отнася до Судан, какво можем да направим? Трябва ли Европейския съюз да играе по-сериозна роля? Ами в много африкански страни подкрепяме посредничество, което се ръководи от представители на други африкански страни. Така работим и в този контекст и изиграхме своята роля в Хартум чрез върховния представител и чрез външния министр на Финландия, които се срещнаха и с опозицията, и с военните, за да ги насърчат да приключат преговорите възможно най-бързо колкото по-дълго се бавят, толкова по-голяма е заплахата пред процеса. Така че трябва да се действа и играем своята роля в най-голямата възможна степен. Дали военните ще позволят нещата да се случат както трябва. Ма, въпросът е сложен, но от това ще зависи и от страните от Персийския залив, които са силно ангажирани там. Репресиите от 3 юни промениха доста отношението и на страните от Персийския залив – и те все повече си дават сметка, че ако не се даде някакъв достоверен отговор на съвсем легитимните очаквания на населението на Судан, ситуацията няма да се разреши. И мисля, че е, и военните все повече разбират, че има нужда от споделяне на властта и от преход, който да бъде ръководен от цивилни лица. Раз, бяха споменати паравоенните а, организации, действително и такива съществуват. Процесът е доста сложен. Важното е да започне преход и да го подкрепяме. И оттам нататък ще поставим и основа за провеждане на избори които разбира се трябва да са такива, че на резултатите им да може да се вярва. Но само заедно можем да постигнем това. Судан е много важна страна и по отношение на миграцията, и по отношение на сигурността. И по, за въпроса зададен за европейски средства, отиващи към парвани групировки. Това са фалшиви новини и многократно сме ги оборвали. Обаче, този тип фалшиви новини всъщност се експлуатират от сили и в региона, защото искат да злепоставят Европейския съюз. Няма никакви европейски средства, които да отиват ни, нито към армията, нито към техническа или подкрепа или обучение за военните. Единствената подкрепа в Картум е чрез регионален център за по-добро управление на миграцията и чрез изграждане на по-добър административен капацитет т.е. подкрепа за държавни служители. А, няма никакви европейски средства, които да отиват към а, паравоенни групировки в Судан. И последно, за Южен Судан. Можем ли да направим повече и трябвало ли е да направим повече? Отделянето на Южен Судан а, не. А, беше добре подготвено, защото Судан не искаше да бъде добре подготвено. И оттам нататък Южен Судан попадна в ръцете на различни етнически групи, които са в конфликт едни в други. Е, много е важно е, да има ангажимент от страна на лидерите там и е, финансова прозрачност, за да окажем подкреп. Надявам се, че съм отговорен на всички въпроси. Ако ли не, съм на ваше разположение. Благодаря, господин Фарфаке, за информацията за този регион. Много полезна беше координаторите ще вземат решение на едно от следващите е, заседания на координаторите, но мисля, че е добре а, е, да обмислим посещение на делегация а, на АФЕД в региона – мисля, и по-рано планирахме посещение в Етиопия. Мисля, че е крайно време да отидем в Адиса Беба. Благодаря ви, че бяхте тук. Е, надявам се, че ще си сътрудничим добре. Раздадохте този документ Европейския съюз и Африка естествени партньори. Документът е само на френски, не може да го получи. Ще ви го изпратим в писмен вид и на английски бяха изчерпани всички копия на английски. Сега печатаме нови, но е добър документ, ще ви даде ясна представа за сътрудничеството ни с Африка. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от днем. Ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated now. We would like to come to the next item. Уважаеми колеги, ще ви помоля да, се, да заемете местата си. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. За нас винаги е удоволствие, колеги, да приветстваме нашите гости, но днес е истинско удоволствие да приветствам госпожа Майя Сандо, новия министр-председател на Република Молдова. Добър ден! Наистина е чудесно, че сте тук сред нас, а също така и чест. Чест е, тъй като толкова много колеги през последните години в нашата комисия от различните политически групи следят внимателно всички развития във вашата държава. Често с големи притеснения. Мая, не можете да си представите колко често водим дискусии в рамките на пленарното заседание в Страсбург и много често не успяваме да си кажем никакви добри новини. Но през последните няколко месеца в Молдова се а, осъществи преход. След избори вие оглавихте а, правителството в Молдова и сега сте тук сред нас, в Брюксел. Вече изпратихме а, три делегати трима представители на нашата комисия в Кишинев. Хайди Хаутерла водеше тази делегация. Зиклер Мурлиза и Клем Мъди също участваха в нея. Политическите развития във вашата държава са голяма възможност да изпълните поети по-рано ангажименти във връзка с борбата с корупцията и економическото развитие. Това са все ключови цели на вашето ново правителство. Този напредък е много важен за подобряване на взаимоотношенията между ЕСА и Молдова, както от политическа гледна точка, така и от гледна точка на помощта, която вие получавате. Надявам се, че това ще бъде възможно в близко бъдеще и също така се надявам, че тогава ще видим и конкретни резултати. Още веднъж бих искал да ви приветствам с добра дошла. Госпожо министр-председател, имате думата. Thank you very much. Много благодаря. Уважаеми господин председател, господин Макалистър, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е чест да бъда първият чуждестранен лидер, който да се обърне към многоуважаваните членове на Комисията за външни работи на Европейския парламент след изборите за Европейски парламент през месец май. Това е чудесен повод да обменим откровенно гледни точки по отношение на Молдова, да обсъдим непосредствените ни приоритети, а също така и да поговорим за дългосрочната програма на нашето правителство. Европейският парламент е ясен критик на предходния режим, който беше оглавен от олигарха Плахотнюк. Предходното правителство почти не спазваше никакви правила. Овладяните правителствени институти, корупцията, прането на пари, произволно, от, произволно отмяна на избори, политически решения на Върховния съд, които бяха противни на всяка логика, бяха факт. Същото въжеше и за тормоз на гражданското общество, преследване на, гра... на служители на правителството, на ясно нападение срещу бизнеса. Всичко това беше част от тъжната реалност в Молдова до преди няколко седмици. Всичко това беше обгърнато от проевропейска е, риторика, на която малцина вярваха. Но, за съжаление, и малцина се противопоставяха открито. Европейският парламент никога не спестявал критики във връзка с склонността към корупция на предходното молдовско правителство. Вашата оценка и подкрепата ви помогнаха на молдовския народ, който вярва в демокрацията, да оцелее и да продължи също така да се бори за своята свобода, за което ние сме ви дълбоко благодарни запазването на олигархическия режим след парламентарните избори от месец февруари бяха, беше възможно най-лошият изход за нашата страна. Защото това щеше да спомогне Молдова да остане сива зона, където няма демокрация или развитие. Място, където хората губят напълно доверието си, а също и надеждата. И в резултат напускат страната. Коалиция политически сили обаче се събраха и се опълчиха срещу а, тази политическа риторика и свалиха режима. Тези партии се събраха, тъй като Молдова а, беше в а, състояние на свободно падане и имаше нужда от а, а, спешна грижа. Трябва да възновим нашата държава почти от нулата след а, управлението на Плохотнюк. Днес, стъпка по стъпка, ние изчистваме политическата система. Борим се с тези, които са а, освоявали неправомерно средства и са участвали в изпирането на пари. Основната цел на нашето правителство е да извади страната от отчаянието, да създаде една независима, функционираща прокуратура, да изгради правителствени институции, които да са отговорни пред гражданите, да се борят с корупцията и да създават един справедлив процес в рамките на съдебната система, като същевременно сложат край на незаконното освояване на средства от обществени фирми и подпомагат економическия растеж ще се разрушат монополите, за да се подпомогне конкуренцията в страната. Всичко това са сред ключовите цели на новото молдовско правителство. Накратко, ние сме изправени пред една предизвикателна задача, именно да създадем функционираща демократична рамка на обществената администрация, която да устои на усилията отново да бъде покорена. Ще има разделение на изпълнителната, законодателната власт и економическите интереси. Това е най-малкото общо кратно, в което вярват молдовските граждани, независимо от това кой език говорят и към кой геополитически полюс принадлежат. Преосмисляме правителствените политики в повечето сектори. Молдова има нужда от подкрепа, има нужда от сериозни реформи и има нужда от това обществената администрация да бъде по-ефективна, по-ефикасна, по-изчерпателна в своята работа и по-благоразположена към работата спрямо гражданите. Ние ще рестартираме всичко свързано с подпомагането от страна на донорите. Ще намалим трафикът и проблемите в Приднестровието, които са заплаха за економическата сигурност на Молдова и Украина. Ние сме изправени пред задачата да обединим хората, които са разделени след много години на геополитическа риторика, които обърнаха една част на обществото срещу другата. Изпълнението на споразумението за асоциация и заработването на зоната за всеобхватна търговия, замразени при предходното правителство, са от ключово значение за, за нас. Ние ще продължим по посока Европейски съюз. Ние искаме да се превърнем в предвидим, надежден партньор на нашите граждани и също така на партньорите за развитие. Няма да скриваме проблемите, обаче ще се изправим лице в лице с тях. Ние искаме вие да гледате на Молдова по различен начин от днес нататък. Искаме да ни възприемате като държава, която иска да бъде като европейските държави. Не само на думи, но и на практика в това, с което се занимава ежедневно. Няма да играем геополитическите игри, е, геополитически игри и да отправяме безотговорни обещания. Националният интерес е този, който ще стои в основата на нашата външна политика, не личният интерес. Ще възстановим стратегическото си партньорство с Румъния и Украина. Що се касае до нашите взаимоотношения с Русия, мога да кажа следното. Стартирахме отново диалогът, който не съществуваше при предходното правителство. Тази ситуация не беше нормална, предвид факта, че имаме богат набор от въпроси, които трябва да решаваме съвместно. Включително и двустранната търговия, която остава блокирана в момента. Същевременно обаче категорично ще защитаваме националните си интереси. Ще продължаваме да оказваме натиск в, полост, в, в посока на това руските сили и муниции да бъдат изтеглени от суверенната територия на Молдова. Няма да приемем федерализация в резултат на конфликта в Приднестровието развитието. Ще продължим политическите преговори, за да можем да постигнем специален статут за Преднестровието в рамките на териториалната цялост на Молдова в рамките на международно признатите граници на нашата държава. Нашата цел е да трансформираме нашата страна и да възстановим доверието на молдовските граждани в нея. С подкрепата на Европейския съюз ние ще продължим по този път. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър-председател. Благодаря за това, че приехте нашата покана и благодаря за вашето представяне. Преди да дам думата на колегите за първия кръг от въпроси, искам да приветствам и другите гости от Молдова. Отясно на мен бих искал да приветствам новия външен министр на Република Молдова, господин Нико Папеско. Добре дошли в Комисията по външни работи. Е другата добре позната фигура е посланникът господин Калас. Добре дошъл, ваше превъзходителство. Сега започва първият кръг от въпроси. Надявам се, че е приемливо за вас да дам думата на представителите на всички парламентарни групи. Преди това обаче, може би да започнем с ръководителят на мисията на АФЕД в Молдова, Хайди Хаутела от Зелените. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министр-председател, мога само да се присъединя към топлото приветствие от страна на нашия председател. Благодаря много за това, че отделихте време да се срещнете с нас в рамките на натоварената програма. Нашата мисия беше наистина много кратка и с много наситен дневен ред. Опитахме се да се срещнем с всички възможни страни, докато бяхме на територията на Молдова и също така искахме да изкажем своята подкрепа за програмата на вашето правителство. Мисля, че вече стана ясно, че ще се връщате към пътя на реформите и споразумението за асоцииране, а и задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия са една чудесна основа за нашето бъдещо сътрудничество. Споменахте също така и по време на нашето посещение, че ще обърнете особено внимание върху реформата в съдебната система. Аз лично, аз съм сигурна, че и колегите биха искали да чуят повече във връзка с това как възнамерявате да предприемете тази реформа. Във връзка с това, както и вие самата споменахте, свършеното от предишния режим, включително а, и сериозния скандал за неправомерно освояване на средства в банковия а, сектор, са въпроси, които от кои, към които ние проявяваме интерес. Интересувани обаче дали разполагате всички необходими документи, за да можете да разследвате в дълбочина този скандал. Тук, доколкото разбирам, вече разполагате с част от документите, включително и международният доклад. Какво ще направите във връзка с този скандал. Европейския парламент има механизъм за диалог между различните политически партии. Можете да ме коригирате, ако смятате, че не съм права, но доколкото разбирам, пред вас стои задачата да премахнете тези разделения. Тоест, Молдовския парламент трябва да работи като едно цяло. Тоест трябва да преминете през така наречения диалог от типа Жан Моне, за да можете да заличите тези различия между представените в парламента политически сили. Още веднъж искам да ви благодаря и в заключение искам да приветствам вашето правителство. Правителство, в което большинството от министрите са жени. И аз наистина смятам, че имаме нужда от повече жени в управлението. Видяхме какво се случи и под ръководството на предходните правителства, така че наистина искам да приветствам большинството от жени министри във вашето правителство. Благодаря. Благодаря, Хайди. So Много е голям брой на колегите, които се интересуват от Молдова. Ще се опитам да дам думата на, на колкото може повече. И колкото сте по-кратки, толкова повече ще могат да се изкажат. Господин Басеско. Благодаря, господин председател. Добре дошли на молдовската делегация. От 30 години насам Република Молдова се радва на подкрепа от страна Европейския съюз и партньорство с Румъния. И И в, въпреки това, в страната не винаги е имало демократично управление. И има обяснение за това. Страната е в сива зона и тя стои там и заради Европейския съюз. Страната няма европейска перспектива. Има дълга граница по Приднестровието, граница контролирана от руските федералисти. Предоставя се помощ за съдебната система, но Европейския съюз не дава на Молдова перспективата за благоденствие чрез членство в Европейския съюз. И аз мисля, че в тази много важна парламентарна комисия, наш дълг е колкото може по-бързо да обсъдим възможността Молдова в бъдеще да стане член на Европейския съюз. И това а, да стане чрез разширяване Говоря за разширяването на Европейския съюз отвъд реката Прута поради следните причини. Интересът на президента Путин към Молдова отслабна и преднастровието ни е необходимо като стратегическа буферна зона, за да осигурим стратегически контрол върху Черно море и да повишим сигурността в Европа. Но сега потребностите на президента Путин са удовлетворени чрез окупацията на Крим. Е, и там има е, военни сили и е, амуниции. Така че днес президента Путин проявява по-слаб интерес към Молдова. И сега е момента да се осигури на Молдова възможност за кандидатстване и приемане в Европейски съюз. Благодаря, госпожа Пири. Обърках се за малко с, с микрофоните. Благодаря. Добре дошла, госпожо министър-председател. От името на нашата група искам да ви поздравя и ви желая всичко най-добро за новия мандат. Както знаете, нашия парламент следи отблизо ситуацията там и се радваме, че има ново начало и тук в Европейския парламент, но и в Кишинео. Новото начало обаче означава и нови отговорности. Гражданите на Молдова искат промени и напредък и от името на сирийските демократите искам да подчертая, че и за вас и за нас, че за вас като молдовци, вие ще имате в наше лице надежден партньор, ако изпълните това, кое, за което настояват гражданите на Молдова. Ще ви задам два въпроса. Партията на социалистите спечели последните парламентарни избори. И въпреки, че се отказаха от поста на ръководител на правителството сега са представени на ниво държавен ръководител и ключови министерства в кабинета. По кои политически приоритети трябваше да допуснете компромис, за да намерите а, обща основа и а, по какъв начин успяхте да намерите баланс, тъй като вашата партия и партията на социалистите имат диаметрално противоположни становища по редица въпроси. Сега от името на Обнови Европа, господин Остребичус. Госпожо министър, председател, госпо... драга Майя, много се радвам, че сте тук в Европейския парламент. Вие много сте разговар... Ние много сме разговаряли с вас бяхте опозиционна фигура. Сега се отваря нова обещаваща страница в историята на Молдова. Като постоянен докладчик за Молдова по време на последния мандат и след като наблюдавах за, засилващите се, но сложни взаимоотношения с Молдова, мога да кажа, че много се гордея с това, че през 2017 година постигнахме споразумение с европейските институции и наложихме макроекономически условия. Това е важно за економиката на страната но имаме подозрения и от основателни подозрения, че тези средства могат да се използват не в интерес на хората, а за проекти на олигарсите. И така, поздравления. Столът ви е горещ. За Молдова се говореше като за пленена държава, страна в която невероятна култура на корупция беше пуснала здрави корени в управлението и в миналото натрупаното наследство ще изисква Огромен кораж от ваша страна. Майя. има мерки, които трябва да се предприемат максимално бързо, като реформата на съдебната система. Нещата не могат да се проточват толкова дълго, колкото в миналото. Ние очакваме много конкретни действия от страна на правителството по отношение на Доминика Маноле и други съдии, които са осъдени за политически мотивирани дела. Каква помощ очаквате от Европейския съюз, за да се осъществят реформите ви максимално бързо? От името на зелените. Благодаря госпожо министър-председател, за а, много от откровенната реч. Впечатлена съм, тъй като аз много пъти съм била в Молдова като член на Бундестага, групата от ОСЕ, като член на гражданското общество след като изслушах това, което казахте по много откровен начин, след като изслушах желанията ви за бърза реформа, а, аз ви се възхищавам. Но задачата е сложна и рискова. Според мен рискът е свързан с коалиционния ви партньор – това води до втория ми въпрос. Какво е вашето впечатление за вероятността е, да може да има една коалиция, която действително да се задържи достатъчно дълго време? Реалистичен отговор ми трябва за това как според вас ще приключат нещата. Може би е добре е, е, също да разберем как може Европейския съюз да подкрепи е, добро развитие там. Един от първите ни приоритети трябва да е освобождаването на политическите затворници, протестиращи, податели, подаващи сигнали, журналисти, студенти, съдии. Така че би било много важна първа крачка е, да покажете, че вие сериозно приемате нещата, ако освободите е, тези е, политически затворници. Другият проблем са бивши корупционни скандали на ваши коалиционни партньори – как ще действате в тази област, както и във върховенството на, в правоприлагането. Благодаря, господин председател. Каза господин и поздравления. Госпожо Сандо, имах възможност да се срещна с вас като координатор от Френския парламент. Поздравления, тъй като изборите във вашия, вашата страна винаги са голямо приключение. Важно е да се борите срещу корупцията. Това е първото ви заявление. Добре, а от там нататък какво друго възнамерявате да предприемете? И тук се присъединявам и към зелен... колегите от групата на зелените. Има много неща, които ви разделят от коалиционните ви партньори. Има сериозни економически проблеми в страната. И първият ми въпрос е, е по какво друго сте постигнали съгласие с коалиционните си партньори, освен борбата с корупцията? И вторият ми въпрос – какво очаквате от Европа? Проблема с визите е решен. Много често се говори за борбата срещу корупцията, но всъщност фирмите чакат съвсем конкретна помощ за економическото си развитие. Какви са вашите проекти в тази област? Благодаря. Екаре, госпожа Фотига. Thank you, Chair. Prime Minister, welcome to AFET and uh, Uh, my heartfelt uh, congratulations on your appointment. Поздравление, госпожо министър-председател, uh, за вашия избор. Имам три въпроса, свързани с външните работи. Какви са тактическите и стратегическите цели на вашето правителство, що се отнася до трансатлантическите отношения на страната ви? с Съединените щати и Канада. Можете ли да разчитате на подкрепа от президента по въпроса за сигурността? Какво е състоянието на сътрудничеството ви с НАТО? В Молдова има офис с връзка, как вървят нещата там. И на трето място енергийната сигурност – Нещата са доста крехки в Молдова в тази област. Какви, каква е положението в момента там? Благодаря. И на, на края Хелмут Шолц от Обединената левица. Благодаря. Господин председател, добре дошла. Приветствам ви тук от името на своята политическа група Левицата. Ние винаги сме се интересували от възможността да си партнираме с Молдова в контекста на източното партньорство и от това Молдава да е стабилна, да се грижи добре за гражданите си. И за това съм съгласен с много от нещата, които бяха казани вече до тук. Демократизацията на политическия и социалния живот във вашата страна трябва да е основната задача на вашето правителство. Правителството ви е коалиционно и беше изненадващо, дори че беше възможно да се постигне такава коалиция, когато а, бившия а, посланник на Съединените щати, е, наречен Молдова, а, липсваща държава. Трябва сега да се създаде доверие у хората, доверие за постигане на демократизация и е, за справяне с проблемите на хората. Това, че има голяма безработица, това, че младите не видят, виждат е, бъдеще пред себе си и търсят начини да емигрират. Изграждането на доверие е свързано и с освобождаването на политическите затворници и с слагането на край на е, течащите в момента срещу тях съдебни дела. Това ще са основните проблеми, които ще вълнуват нас, що се отнася до е, бъдещата е, подкрепа за успешно управление от страна на вашето правителство. Благодаря. Това беше първият кръг въпроси. Ще ви дам думата за отговор и ако има време, ще чуем и още въпроси, ако им нямате нищо против. Благодаря много. Много ме насърчава интересът ви към моята страна. Радвам се, че продължавате да следите какво се случва при нас и съм ви благодарна за надеждата, която продължавахте да ни давате, когато нещата бяха много зле в Молдова. Не говоря само за това, когато бяхме в опозиция и нещата бяха много зле в предходния режим. Говоря за кметовете, за гражданското общество, за независимите медии. Всички те бяха поставени в много тежки условия. И за нас беше огромен източник на надежда е това, че Европейския съюз продължава да не откъсва поглед от случващото се при нас. Така че е, се радвам, че имам възможност да е, изслушам въпросите ви и да взема предвид вашите коментари. Основните предизвикателства са свързани с реформата на съдебната система и с изграждането на силни институции за борба с корупцията. Такива Институции не могат да се изградят от днес за утре. Знаем как протекоха нещата в Украина. Ще се получим от техния опит, както и от опита в Албания, от опита в Грузия. Няма начин да се изградят нещата по един и същи начин навсякъде. Ще се учим от опита си. Вчера имаше конференция с експерти от региона и местни участници, с които говорихме именно за това. От една страна искахме съдебната система да стане по-независима, от друга страна няма как да очакваме съдебната система да се самореформира отвътре, защото много от хората в нея са корумпирани. Те са подкрепили предходните режими и за това би било доста а, трудно да се проведе тази реформа. Някой каза, че е важно да се освободят политическите затворници. Напълно съм съгласна с вас. Обаче проблемът е, че а, този тип решения не могат не може да го взема правителството. Е, тези решения се вземат от съда. Както казах, доста е сложна ситуацията, тъй като знахме е, колко много корупция има по време на предходния режим. И по-рано също, но през предходния режим нещата наистина много се влушиха. И въпреки това всеки ден ме изнеша, е, изненадват поредните новини за корупция в някое държавно предприятие или в а, властите. И изпращаме тази информация на прокуратурата, защото министър-председателя не може да е, е, отиде да арестува някого. Или пък министъра на економиката, който разкрива много от тези корупционни схеми. Той няма право да, да заведе дело. А, така че имаме доста трудности а, и все още търсим възможно най-добрия начин да действаме. Въпреки, че искам реформи да се проведат възможно най-бързо, трябва да имате предвид, че очакванията на хората в Молдова са много високи и можете да ги разберете. 12% от БВП е, беше една е, огромна измама в банковия е, сектор преди няколко години и нито една стотинка не е възстановена и нито едно лице не е осъдено за тази огромна банкова измама. Е, кой ще иска да инвестира в Молдова, да върти бизнес и да си плаща данъците, така че да имаме достатъчно средства в хазната за пътища, училища и здравеопазване. Така че знаем, корупцията е най-големия проблем. И трябва да се е, направи проверка на съдиите и прокурорите от външни независими органи. Това е един вариант. Трябва да видим кой вариант ще изберем. Едно от най-сложните неща за коалицията ще бъде назначаването на нов генерален прокурор. Не смятаме, че един човек може да промени всички, но смятаме, че правилният човек може да започне правилните реформи. И така следващият прокурор трябва да започне реформи, за да реформира прокуратурата и същевременно трябва да се постигнат бързо резултати в борбата срещу корупцията. Само така може да се възстанови доверието на хората в държавата. Та или иначе е, е, ни съветват да не се месим твърде много в работата на съдебната система и точно това ни съветва Европейския съюз. На законът за прокуратурата, одобрен през 2016 година, беше разработен с експертиза от страна на Европейския съюз и други наши партньори за развитие, но беше използван от корумпираната система, за да защити корумпираните. Работим с доклада Крол, знаем, че има международна компания за разследв... кампания за разследване на измамите в банковия отрасъл. Получихме част от информацията, но някои от приложенията липсват. Някой ме твърди, че приложенията са на лице и са в интернет, но аз не можах да убедя на сега, настоящия генерален прокурор да провери дали това твърдение е вярно. Разговарям с, разговаряме с тези лица, провели разследването и се опитваме да възстановим средствата. Но е много трудно, тъй като е време е минало и е, трябва да получим а, помощи от страните, в които са били източени тези средства, някои от които са държави членки на Европейския съюз, така че ще имаме нужда от подкрепа от вашите страни, за да започне едно действително разследване. Господин Басеско спомена перспективата за интеграция към Европейския съюз. Трябва да приложим споразумението за асоцииране. Много пъти молдавското правителство е назнача... Не е съвсем наясно, че трябва да спази настоящото споразумение с Европейския съюз сериозни сме. Разбира се, би било добре да знаем каква ще е ползата за нас от този труден процес и бихме приветствали всяка подкрепа, която можете да ни окажете. Имаше един въпрос за това защо какво е трябвало да договорим в партньорството. Всичко, по което сме се договорили, е, на е публично достояние. Споразумението за асоцииране е основата на нашата дейност. Няма каквито и да било тайни а, тактики и стратегии. А, и няма да е лесно. Това ще са трудни реформи но дневният ни ред е напълно прозрачен и програмата на правителството беше гласувана при много специални обстоятелства. Дори нямахме време да говорим за условията, за програмата на правителството. Нещата се случиха много бързо. Мисля, че основната причина, преди която това се случи, беше, че хората просто искаха да се махне този режим, защото животът беше много тежък и някои политици от партията на социалистите се чувстваха заплашени от предходния режим. И за това постигнахме правителството, което имаме сега, което е проевропейски настроено. Повечето от хората, или поне някои от тях, са работили в европейски институции и техният ангажимент към Европа е доказан. Знаем, че а, има партии сред нас в Молдова, които имат много тесни връзки с Кремъл. И смятаме, че е важно е, социалистическата партия да дойде тук, да разговаряте с тях и те да повторят пред вас своят ангажимент към споразумението за асоцииране с Европейския съюз, е, защото те искат да положим усилия за добри отношения с Русия, но както както споменах, е, ние също искаме да имаме добри економически отношения с Русия, но те трябва да спазват и нашите интереси. Знаете, да прави сте, имаме а, отношения с Русия, например, що се отнася до а, доставките на газ и те са много важни за нас. Благодарим за подкрепата от страна на Европа. Така много хора не се отказаха да се борят за демокрация в Молдова, защото иначе изборът за много независими журналисти или представители на гражданското общество би бил просто да напуснат страната, ако смятаха, че никой не се вълнува от случващото се в Молдова, е, че никой не иска да подкрепи Молдава, просто нямаше да имат каквато и да била мотивация. How long the coalition is going to last? It's difficult to... Колко ще време ще се запази коалицията ми? Трудно е да се каже. Може би трябваше да е тук и председателката на Социалистическата партия, нашия коалиционен партньор, за да Кажи и тя какво мисли. Аз мисля, че е много важно хората, онези, които гласуваха и за нас за социалисти, искат мнозинството да оцелее. И ако се вслушаме в онези, които гласуваха за нас, коалицията би трябвало да оцелее достатъчно дълго, за да предприемем мерки за необратимо заздравяване на демокрацията. Изборите през октомври ще бъдат тест за нас за организиране на свободни, справедливи избори и ще положим всички усилия да покажем, на света и на молдовските граждани какво означават свободните честни избори, но ще има конкуренция между две политически сили и ние трябва да водим цивилизована кампания, каквато до сега не сме водили. Сега ще се опитаме да водим цивилизована кампания, при която да няма нападки срещу мнозинството. Назначаването на главен прокурор, на водещи фигури в съдебната система ще бъде ключово предизвикателство, но ние казахме и партньорите в парламента казаха, че са за независимост на институциите, за укрепване независимостта и капацитета на институциите. Предизвикателствата са на лице и ние ще трябва да положим усилия, за да покажем, че това може да стане и не, и не допускаме компромис по важните неща. Това е пътя за възстановяване на доверието на хората в държавата. по въпросите за сигурността, взаимоотношенията с САЩ, НАТО, Канада. Имаме много добри взаимоотношения с САЩ и Канада. Аз имах среща с генералния секретар на НАТО Планът за действие с НАТО изтича през септември. Договорихме се да продължим сътрудничеството. Няма заплахи, няма въпроси, въпреки че в миналото Сиристическата партия беше настроена критично към НАТО. Те са настроени критично и към споразумението за асоцииране. Сега обаче казва, че това споразумение е добро, така че има промяна в становището. Попитахте ме какво ще направим за бизнеса. И имаме дълъг списък с мерки след разговорите с организации на бизнеса. В миналото имаше тормоз над бизнеса, хвърляха хората в затвора за 6 месеца, една година, за да ги принудят да си преотстъпят бизнеса и чак след това ги освобождаваха. Много от тези бизнесмени вече са пуснати от затвора и те говорят за жестокостите, които са преживели. Пазарът е доминиран от монополи. Проблемът не е лесен. Има съвет за конкуренция, който в действителност е независим и не може да се промени ръководството. Е, но всъщност е, този съвет за конкуренция работи в интерес на монополиите. Ние искаме да подобрим средата на бизнес, особено за малките и средни предприятия, защото това са хора с е, малки доходи и искаме да създадем условия те да могат да печелят малко повече. Искаме и програми за обучение за ръководителите на тези малки предприятия за да се научат те как да вървят стъпка на, по стъпка напред и да увеличават договорите си. Искаме да убедим диаспората да се върне. Голям брой млади хора развиват успешен бизнес в Италия, в Великобритания, Ирландия и би било прекрасно, ако те се върнат в Молдова да изграждат там бизнес и да създават работни места. В момента ние рекламираме за длъжности в държавната администрация. За една седмица получихме над 1000 кандидатури, но трябва да постигнем повече напредък, да има повече признаци за възобновяване, преди да убедим хората да се върнат. По енергийната сигурност, ключов въпрос за нас, ние зависим от руски газ. Сега се водят разговори между Русия и Украина, за да не се спира транзита на газ през Украина ако до края на годината не се намери решение, Молдова няма да може да получава руски газ, независимо от това какво споразумение се подписали. Това е технически и економически въпрос, защото днес купуваме руска газ на по-добра цена, отколкото бихме купували чрез реверсивната система на Украина. Работим по Яшкишиневския газопровод. Работим с румънските власти, за да се ускори изпълнението на проекта, но това няма да стане много бързо. Работим по а, свързване с, а, американ, с, а, европейските, с европейската инфраструктура чрез а, Румъния. Международните финансови институции ни помагат, но това ще отнеме време, но е хубаво, че това се случва. И поне след 5 години ще имаме альтернативи. Говорихте за демократизация. Има неща, които можем да свършим бързо, да създадем условия за гражданското общество и местната публична администрация да стане независима, защото това беше основният инструмент на властта. Местната администрация беше финансово зависима от властта и по този начин те контролираха всички кметове. Сега ние предвиждаме мерки за независимост на, публична, на местната администрация да им, искаме те да имат собствени независими средства, за да бъдат стълб на демокрацията. Не можем да направим много за финансиране на независимата преса, но можем да създадем средата, като демонополизация е, на пазара на реклами, който е сериозен економически въпрос за независимите медии и социалните въпроси. Както казах, има много бедност в страната, затова имаме нужда от финансова подкрепа, за да им осигурим някаква помощ преди да изградим силна економика, която сама ще се погрижи за това. Благодаря, госпожо министър-председател. Имате ли време за втори кръг въпроси? Повече не приемам заявки. Господин Кобилиус, не повече от минута и половина, ако обичате обаче. Благодаря. Госпожо министър-председател, много се радваме, че сте на този пост. Знаем, че сте храбър и проевропейски ръководител. Разбира се, ние се тревожим от крехкия характер на политическата ви коалиция, но това е по-добро, отколкото това, което беше миналото. Основният въпрос е как можем да ви помогнем, освен на положителните думи, освен макрофинансовата помощ. И може би това е въпрос, който трябва да зададем и на себе си, не само на вас. Защото опитът на Литва, опитът на Румъния, както каза господин Басеско, сочи, че нещата са ясни. Страни като Молдова, Украина, Грузия не могат да постигнат самостоятелно такива реформи в такива резултати в реформите, които да ни доближат до европейското ниво. Без помощ няма да стане. Има нова енергия в Украина и Грузия и трябва да се използва този потенциал. Въпросът е по-скоро към нас, отколкото към а, Молдова. Госпожа Сантос. Госпожо министър-председател, аз а, бих искала да ви поздравя а, по повод а, встъпването ви в длъжност. Надявам се, че вашият успех ще бъде успех и за всички молдовци. Вие декларирахте, че бихте искали Молдова да бъде привилегирован партньор. Аз работя по въпросите на свободата демокрацията. И вие казахте, че има желание за независимост на пресата със сигурност. Това е тревога, която се споделя от много журналисти. Друг проблем е демонтирането на монополите – Какви други приоритети имате? Вие говорихте за гражданското общество, за, възстанов... за възстановяването и за връщането към гражданското общество и осигуряването на подкрепа за него, защото едно общество е толкова по-демократично, колкото е по-открито. И тук искам да ви попитам за организацията на неправителствените организации, по-конкретно чуждестранните организации. И, ще се сложи ли край, тъй като има процедури срещу тях, те ще могат да се върнат и да работят отново в Молдова. Благодаря. Госпожо министър-председател, много от нас следят внимателно събитията в Молдова и най-важният проблем е върховенството на закона, за да не може всяко следващо правителство да преобърне страната на 180 градуса, което за съжаление се случва през последните години. Затова аз ви призовавам да използвате мандата си, за да направите нещата необратими, така че следващото правителство да не може да промени нещата радикално, ако има такова желание. По въпрос за НАТО, вие Отговорихте за НАТО, но е, имате ли желание да засилите нивото на сътрудничество с НАТО? И ако направим сравнение, особено ако направим е, сравнение с е, нещата от преди 10 години. За Приднестровието. има ли мерки за по-тесни връзки между Приднестровието и останалата част от страната? Господин Сикорски. Благодаря. Поздравления, госпожо министър-председател. Надявам се, че ще успеете да върнете а, Молдова в лоното на източното партньорство. Най-напред много се радвам, че президент Басеско подкрепя членството на Молдова. И това означава, че ако се случи, Румъния ще има две места в съвета, не само едно, което би било при едно обединение. Много се зарадвах на интелектуалната ви яснота за Приднестровието. Има идея да се даде контролираните от Русия анклави влияние върху геострагическата ориентация на цялата страна. Не бива да, попада, да падате в този капан. Бих искала да попитам обаче дали имате ефективен митнически контрол върху тази република на контрабандата. И накрая за банковия скандал бяха източени 1 милиард от банковата система. Знаете ли къде са парите? Има ли съучастничество от страна на европейски банки? И можем ли ние да направим нещо, за да не се допуснат подобни явления в бъдеще? Благодаря. Господин Хайзол. Хайшо. Благодаря, господин председател. Като един от малкото колеги, аз посетих Молдова като обикновен турист. Със съжаление установих колко проблеми има в страната и колко време е било пропуснато, за да стане страната нормална демократична страна. Радвам се, независимо от е, изненадващата коалиция с Социалистическата партия, това е единственият начин в е, момента да се върне страната в е, руслото на демокрацията и европейското развитие след всички скандали имам два въпроса, защото вие поехте ангажимент за изпълнение на споразумението за асоцииране. пълноправното членство в Европейския съюз а, а, цел ли е на вашата страна в отношенията ви с Европейския съюз? И второ, за Приднестровието. Аз посетих района и видях, че там живеят много малцинства, така че не става дума за молдовци или е, руснаци. Там живеят и други малцинства. Как виждате е, статута на Приднестровието в бъдеще, ако имате някакъв контрол върху този процес? Госпожа Тун. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към поздравленията и пожеланията за кораж, издръжливост и много здраве. Приятелите трябва да се поддържат. Говорихме за свободата на пресата, неправителствените организации – и имаме един въпрос, свързан с прозрачността. През април в Sunday Times имаше една статия, която нападна неправителств... Е, полска неправителствена организация, която е правозащитна организация – и по време на изборната кампания статията се върна като рикошет срещу мен. Но това е отделен въпрос. Онова, което се разкри след това, е, че статията в Sunday Times се основава на доклад поръчен от похотник – и подготвен от партиите, които са били лоялни на него. И всъщност целта е била да се нападне проевропейската опозиция. Още е, едно разкритие беше, че информацията в доклада е дошла от Полша. И искам да ви помоля за помощ. Кои са били тези източници? Това е много важно за функционирането на демокрацията. Господин Нарт. Молдова има два сериозни проблема. Първият е обективен и е свързан с реформирането на държавата, тъй като тя беше завладена, завладяна от престъпни олигархични кръгове. Освен това имате споразумение с Социалистическата партия това да се премахне. Но има сериозни различия между Социалистическата партия и вашата партия. Ще загърбите ли различията си, за да създадете държава, която да работи в интерес на гражданите? Тоест реформа на е, съдебната система и да бъде отделена тя от изпълнителната и законодателна власт. И накрая трима колеги от ТНП, господин Белчич. Белчик. Поздравление, Ваше превъзходителство. Много се е, радвам на този пробив в Молдова, като подглас, член подгласник е, в делегацията за връзки с Молдова. Можете да разчитате на моята подкрепа за проевропейския път на Молдова. Аз съм работил по редица проекти с Молдова в бившия си живот като участник в Мозъчен тръст. Искам да ви попитам как смятате да включите гражданското общество в дебата за европейската перспектива? Аз помня проекта за Националната конвенция Европейски съюз и Молдова. Какво мислите за превръщането на това във форум, който да участват и НПО-тата. Второ, закъснялата реформа на избирателната система. Какви планове имате? И освен това, споменахте въпроса за междусистемните връзки с газопреносната мрежа. Как гледате на пътната инфраструктура и по отношение на непосредствените съседи Украина и Румъния и как можем ние да помогнем. Господин Ранжел. Господин министър-председател, от... не е очудващо, че изпитваме радост от вашето присъствие тук след всички срещи в Брюксел и Кишинел. Първо, както видяхте, имате пълната подкрепа на Европейския съюз от целият политически спектър, което е много важно. Само един коментар и по-скоро една препоръка. Разбирам много добре, дилемата, която имате с, по отношение на съдебната система. Искате да има независимост на съдебната система, но съдебната система не е независима. И това е дилема. Трябва да имаме предвид, че вашето правителство е преходно правителство което осъществява преход към демокрация и върховенството на закона. И по всяка вероятност ще имате нужда от помощ от външни институции, като Съвета на Европа или Европейския съюз. И бихме могли да разработим план за реформа на съдебната система с тази външна помощ. Понякога се предоставя финансова външна помощ. Сега става дума за външна помощ, по върховенството на закона. Това би облегчил вашата задача. Господин Халицки е последният. Като бивш председател на полско-молдовското молдовската организация, искам да ви поздравя. Имате нашата, нашата пълна подкрепа. Помня, много важната реформа в областта на местното управление. Бяха реализирани няколко малки, но ефективни а, проекта. Въпросът ми е свързан с, с столицата. Смятате ли, че новите избори ще бъдат организирани поради това, че предишното правителство отмени изборите? Как е, бихте характеризирали ситуацията в Кишинево? Благодаря. Мая, имате дълъг списък с въпроси, на които да отговорите още веднъж. Колеги, искам само да напомня, че следващата точка от дневния ред с Жил Бертран ще бъде в рамките на много кратък период от време, така че определено трябва да закрием заседанието в 1 без 15. Мая, разполагате с 10-15 минути, след което минаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално сбита в изказването си. По коментарите на господин Корнилиус за това колко стабилна или нестабилна е коалицията. Ние не сме наивни. Сигурни сме, че трябва да положим максимални усилия. Но още веднъж искам да подчертая, че ние нямахме друг вариант. Другия вариант беше да дадем възможност на стария режим да остане на власт народа наистина загуби доверието си в институциите. Тези, които можеха да си тръгнат от държавата, си тръгнаха. Така че ние на практика бяхме изправени пред альтернативата да нямаме бъдеще. Не искаме да, така, да инкасираме няколко бързи победи, само и само да задоволим популистските глед... гледни точки. Не, искаме да гледаме дългосрочно и трябва да подходим максимално така дълновидно, т.е. и бързи победи ни трябват, но същевременно ни трябват и сериозен подход към сериозни институционални реформи. Що се касае до свободата на пресата? Проведохме дълга дискусия. Това се случи още в рамките на първата ми седмица като министр-председател. Проведох дискусия както с неправителствения сектор, така и с представители на пресата. Множество представители на двата сектора дойдоха, част от тях бяха преживели сериозни трудности и перипетии. Основният проблем сега е да променим състава на аудиовизуалния съвет. Той е отново орган, който би следвало да бъде независим, но все пак е в голяма степен а, така овладян от хора, които са част от предходния режим. Проведохме дискусия с пресата, защото преди тази дискусия се е състоя номиниране на кандидати за участие в този съвет. Говорихме с пресата, за да могат те да ни предложа друга формула за кандидатури за този съвет, така че тези хора, които ще участват в него, да не зависят от политическите сили. Очакваме тяхното предложение, така че да успеем да превърнем този орган в аполитичен орган и то много по-отговорен аполитичен орган. Що се касае до гражданското общество? Ситуацията е същата. Първо трябва да гарантираме прозрачност както на пресата, така и по отношение на гражданското общество. Колкото по-прозрачни сме, толкова по-лесно ще бъде журналистите да вършат своята работа, защото те няма вече да чакат два месеца, за да получат достъп до информация. Не, не би следвало да заплащат за информация, която трябва да им се предоставя безплатно от държавните институции. Ето в тази посока ще работим. Разбира се, ще продължим и работата си с пресата и да се справяме с тази преса, която е финансирана с мръсни пари, пари откраднати от държавата, но това отново е въпрос, който е в правомощта на прокуратурата. Споменахте съдебни дела срещу международни неправителствени организации. За съжаление не съм наясна с този въпрос. Можем допълнително да го обсъдим. Единственото, което а, мога да ви кажа е във връзка с Open Dialogue това неправителствено дружество беше създадено само за да ни дискредитира и да ни представи като врагове на държавата, просто защото сме участвали в едно събитие в Европейския парламент и всъщност самолетните билети бяха платени от това неправителствено дружество, тъй като ние сме политически партии, които се финансираме само от дарения, т.е. не сме богати политически партии и съвсем прозрачно така демонстрираме как а, разходваме средствата, с които разполагаме, включително такива, които са поступили от неправителствения сектор. По темата за НАТО. Ще продължим сътрудничеството си, като същевременно, вие сте наясно, че една от партиите в, множество, в, в, в мнозинството не е а, така голям поддръжник на НАТО, така че не можете да очаквате много активна дейност от наша страна в тази посок. Важно е обаче да продължим вече съществуващите дейности и съответно ще продължим да предоставяме информация за тях. В Молдова, за съжаление, има голяма пропаганда, която оказва въздействието, въздействие върху становището на хората по въпроса. Същото е в Украина. А, обществената подкрепа за членство в НАТО е много ниската. Това се дължи отново на пропагандата. Така че ние сме решени да продължим сътрудничеството си и да разработим нов план за действие. Към момента не мога да кажа и да се ангажирам с това, че значително ще повишим подкрепата и въобще сътрудничеството с НАТО отвъд това, което се случва и в момента. По Преднестровието, Първо искам още веднъж да подчертая, че нашите политически партии тези, които са част от нашия политически блок, са против федерализацията на държавата ни. Ние не смятаме, че това е приемливо решение на конфликта. И също така няма да дадем подкрепата си за такова решение, независимо от обстоятелствата. Отделно от това обаче трябва да знаете, че идеята за федерализацията изобщо не се подкрепя от молдовските граждани. Така че дори в определен момент мнозинството в молдовския парламент да е такова, че да подкрепи федерализацията, тя все пак няма да се състои, тъй като по-голямата част от молдовските граждани са против тази федерализация. Няма да има политик, който да се осмели да предприеме подобен проект, знаеки, че населението е категорично против. Що се касае до нашия план за Приднестровието, има определени стъпки, които можем да предприемем, а именно да се борим с корупцията и с контрабандата. Ще направим това, защото вярваме, че економическият компонент на този конфликт е много важен за политическото разрешаване на конфликта. Докато някои хора изкарват огромни средства в Приднестровието заради корупцията и заради контрабандата там, политическото решение на конфликта ще бъде много трудно постижимо. Бих искала да подчертая също така, че по-рано това беше възможно, тъй като определени лица в Кишинев си сътрудничиха с режима в Тираспол. ние искаме да се продължи сътрудничеството с Европейския съюз по отношение на контрола на границите, защото това към момента не се случва. Когато поискахме това, известно време назад, молдовското правителство реши да отвори безмитна зона с Приднестровието. И всъщност миналата седмица парламента одобри това предложение на бившото правителство, на предходното правителство. Така че отново ще подчертая, економическият компонент тук е изключително важен. Казах това и на украинския президент преди няколко дни. Получихме неговата подкрепа за това да се отворят повече гранично-пропусквателни пунктове с Украина. И е, така ние съвместно ще вложим усилията си, както в Киев, така и в Кишинев, така че да намерим контрабандата и корупцията в този регион. Така в Тираспол режимът ще се радва на много по-малки средства и се надяваме, че това в последствие ще промени и условията за търсене на политическо решение на конфликта. Ние смятаме, че това ще е труден процес, обаче не си представим, че това ще се случи в много кратки срокове, тъй като в крайна сметка имаме нужда и от геополитическа възможност, за да намерим точното решение на конфликтите в Приднестровието. Ще продължим обаче с проектите, чиято цел е да събере на едно място хората от двете страни на ръката. Някой от вас попита а, къде са изтекли средствата от а, измамата в а, банковия сектор. Има списъл списък в доклада, публикуван по темата. Има списък с средства и държави, в които се намират тези средства. Този доклад е от преди няколко години обаче, така че така можем да си представим, че тези средства вече не са там, а са преместени другаде. Това са огромни пари, които вече се намират вероятно на други места. Но там е, в списъка е посочена Латвия, Естония, Обединеното кралство, Посочена е Германия с една не особено голяма сума, Румъния също така, Австрия. Ще намерите доста от държавите членки на Европейския съюз в този списък. Това са държави, в които поне в определен момент са се оказали тези средства. Също така в Кипър, например. Тези средства са се оказали в банки и в частни фирми. Наистина би било много полезно от ваша страна да получим подкрепа в тази връзка. Жалко, че преди две години, когато тази фирма имаше конкретна стратегия за възстановяване на средствата, тя, тя представи всъщност своята стратегия пред предишното правителство, а, на практика нищо не се е случи. Тогава шансовете за възстановяване на средства бяха много по-високи. Сега можем да кажем, че най-голямата сума а, е, е отишла в Латвийска банка. За съжаление, към днешна дата тази Латвийска банка просто не съществува вече. А, обяви фалит. Преди две години обаче тази банка беше действаща банка, така че тогава можехме да възстановим тези средства. Би било хубаво, ако говорите с вашите правителства, за да можем да дадем началото на този процес и от ваша страна. Що се касае до изпирането на средства, Молдова е държава за изпиране на средства от доста години. Между другото, голяма част от средствата, които се изпират молдовски средства, които се изпират у нас, обаче се оказват в държави от Европейския съюз. Ние сами няма да можем да се преборим с този въпрос. Ще имаме нужда от сътрудничество. Постъпи и въпрос за пълноправното членство. Да, ние искаме пълноправно членство. Това е нашата представа за бъдещето. Знам, че част от хората тук може би няма да се радват на тази новина и ние трябва да се подготвим добре преди това да се случи. Но ние вярваме, че ако успеем, и всъщност това е и нашата цел, ако успеем да отговорим на всички условия, които ни бъдат поставени, ще бъдем а, в а, така. Ще имаме по-добра възможност да дойдем пред вас и да поискаме началото на процес на интеграция. Междувременно обаче ще ви помоля да не преставате да отправяте това послание пред европейските институции, защото това е нашата крайна цел. По отношение на прозрачността и открития диалог, не знам точно как предходните молдовски власти са получили тази информация. А, ние разговаряхме с посолството и според посолството тази информация не е дошла от тях. Това, което знам е, че предходното правителство е получило сигнали да не използва това срещу нас, но Явно това се случи. Не разполагам просто с повече информация. Мога да се опитам да я получа, в случай, че тя продължава да представлява а, интерес за вас. По отношение на сериозните различия. Да, партньорското споразумение, което подписахме с останалите коалиционни партньори, е свързано с една основна цел да освободи страната ни от олигарсите и структурите, с които те са се обградили. Това обаче ще отнеме време. В определен момент, разбира се, може би ще бъдем политически опоненти на настоящите ни ам, партньори. Нашия блок иска Европейската интеграция да се случи в по-кратки срокове, но Социалистическата партия по-скоро вероятно би искала да се придържа към друга скорост на присъединяване. Да, така че както и във вашите държави, в нашата държава, вероятно, някой ден ние ще бъдем политически опоненти с настоящите си партньори и ще се изправиме ние също други. Що се каса до гражданското общество и обществените форуми, както споменах, сектора на реформи в сферата на съдебната система, например, играе своята роля. Е, организирахме и така събитие посветено на тази тема, за която ви разказах по-скоро. Що се, съвсем скоро. Що се касае до становището на Венецианската комисия и на вашата позиция по отношение на нашата промяна в избирателната система, мога да ви информирам, че на първо четене в парламента вече беше проведено обсъждане. ще вземем предвид всички препоръки на Венецианската комисия. Доколкото разбирам, през следващите няколко дни предстои парламента да разгледа на последно четене този проекто закон. А що се касае до диаспората, знаете, че на последните избори една трета от населението беше в чужбина и 80% от диаспората в чужбина гласува за продемократични сили в нашата държава. Така че е много важно за нас да създадем необходимите условия, за да може нашата диаспора в чужбина да даде своя глас искаме, защото и е хубаво тези хора някой ден да се върнат в нашата държава, защото очевидно те проявяват интерес към политическия процес в Молдова и, и в интерес на всички ни е те да имат право на глас. Що се касае до пътната инфраструктура, Това е приоритет за нас, защото искаме да продължим да развиваме бизнес средата в нашата държава. 200 милиона евро обаче в момента са блокирани средства. Това са средства от международни донори, чиято цел е да възстановим нашите пътища. Само, че тези средства са блокирани благодарение на неспособността на предишните управляващи да а, използват тези средства заради корупция, например. А, ще продължим да работим за отблокирането на тези средства, но за съжаление до тук не сме успели разумно да използваме средства, с които вече разполагаме. По отношение на местните избори. Проведохме избори миналата година в Кишинев и на няколко други места, поради подаване на оставка от страна на кметовете на тези места. Проведохме предварителни избори. Редовните избори трябва да се случат тази година през месец юни. В парламента обаче няма мнозинство, което да може да постигне съгласие по отношение на датата на изборите, така че изборите ще се проведат през месец октомври. Проведихме закона и в закона вече пише кога трябва да се организират избори, независимо от мнозинството в парламента, така че този въпрос е решен за в бъдеще. Надявам се, че съм отговорила на повечето поставени въпроси. Поне така си мисля. Наистина благодаря за изчерпателните отговори. Уважаема госпожо министр-председател, благодаря за това, че посветихте почти час и половина на разговор с Комисията по външни работи в Европейския парламент. Бих искала накрая да пожелая на вашето коалиционно правителство успех за бъдещето на Европа. Европа Молдова, извинете. Молдова е една европейска държава и ние вярваме в сътрудничеството с вас. Благодаря. Благодаря. Аз искам да отправя покана към всички ви да посетите Молдова и е, да говорите с нашите журналисти, с представителите на гражданското общество, с представителите на бизнеса, на, както в е, градовете, така и в селата, така че да можете да видите с очите си е, как нашето правителство изпълнява обещанията, които сме отправили както пред вас, така и пред нашите граждани. Благодаря.